Следващата точка от дневния ред е доклада на Шаран Болс, наречена Европейска система от национални и регионални сметки. Нека сега да дадем думата на госпожа Болс, нашия докладчик. Националните и регионални сметки е, всъщност, е, те дават възможност да погледнем на макроекономиката. Статистиката е много важна. Нека помислим за началото на економическата криза. Манипулирани статистики даваха неправилни данни и това имаше разрушителен ефект върху целия Европейски съюз. Наистина, от много време целта на парламента е статистиката да се подобри и да се увеличат компетенциите на Евростат. Но Евростат може да са само толкова добри, колкото, толкова добра, колкото са добри и статистиките. Ние предлагаме два пакета и шесто пакета. И в рамките на шесто пакета сме се споразумели, че трябва да има по-добра отчетност на публичния сектор – Трябват ни добри статистики, за да имаме добра, добър преглед на националните бюджети. Има две приложения, които предлагаме. Там са, са данни, които ще се събират и които ще са саморазбиращи се от само себе си. В другото предложение там ще има методологии за събиране на статистики. Това са стотици страници и мисля, че лингвистите прависти ги прегледаха и ми насочиха вниманието върху определени проблеми. Разходите за е, капиталовите разходи отразяват макроситуацията. Има и други влияния за БВП, например разпределението на средствата от структурните фондове, но това няма да има влияние до 2020 година. Дефицитите също се контролират, те също ще бъдат малки. В триалога, в триалога мисията на парламента беше ясна. Искаме добри статистики, искаме прозрачност и искаме малко дерогации от задълженията, колкото се може по-малко. Някои малки държави членки имат причини да не могат да дадат обема статистики, каквито, какъвто могат да предадат големите държави членки. Но ние искаме дерогациите да са минимални, дерогациите да се анализират непрекъснато и комисията да предлага помощ на държавите членки, така че да се прекратят евентуални дерогации. Надяваме се а, текста да отразява точно тези предложения. По отношение на държавите членки, те не искат да дават винаги добри статистики по отношение на пенсиите, така както предвижда директивата за 6 пакети. Това не може да приемем от страна на парламента. Това е част от публичния сектор. Трябва да знаем как се изчисляват пенсиите, за да може да изясним нашата точка. Ние искаме прозрачност в пресата. Трябва ни, трябва ни истински дебат по този въпрос. Не бива държавите членки да крият неудобни истини. Ние получихме, постигнахме споразумение, че всички държави членки ще предават нужните данни. Това е победа за доброто управление и прозрачността. Има и друг напредък в доклада. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря им наистина. Но, е, освен напредъка, имаме и много работа, която да се свърши, за да постигнем едно добро и разумно финансово управление. Господин комисар Поточник има думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добър вечер, дами и господа депутати. Имам честа да говоря пред вас от името на колегата Гирда Шемета който отговаря за този въпрос. Целта на предложения регламент е да се ревизира, актуализира и усъвършенства съществуващата система за отчетност. В съответствие с наскоро актуализираната система на национална отчетност, там се отразява необходимостта от сравними, висококачествени и актуални макроекономически съвкупни данни за държавите членки. Това е сериозен проект, който ще определи стандартите за националната отчетност за бъдещето. На европейско ниво ЕСА е много важен инструмент данни, които се използват за административни цели, като собствени ресурси, процедура за прекомерен дефицит, структурни фондове и за анализа на координацията и сближаването на економическите политики на държавите членки. Преразглеждането на ЕСА се основава на консултация между експертите по национални отчети и ползвателите и създателите на статистически данни. Смятаме, че докладът е балансиран от гледна точка на потребностите на потребителите на данни и от гледна точка на административната тежест. След плодотворни дискусии беше договорен компромисен текст между парламента и съвета. Целта е да се постигне споразумение на първо четене. Ние определено подкрепяме компромисния текст, защото той дава възможност на комисията да получи необходимите данни за своята политика и да осъществява задачата си за наблюдение. Въпреки, че точка от преамбюла 16 съдържа разпоредби, които според нас се отклоняват от общото споразумение между парламента и съвета и комисията за делегираните актове. Ето защо комисията би преценила, че член 129 на договора трябва да се изтълкува като е, отнасящ се към подготовката на делегираните актове. Точката за е, междуинституционалните споразумения е, отразява това тълкуването, защо Комисията съжалява, че точка 16 се отклонява от постигнатото споразумение. Искам обаче да благодаря на докладчика госпожа Болс за участието и ангажираността и към разработването на предложението. Благодарение на доброто сътрудничество между трите институции, ние, според мен, постигнахме общата цел, а именно създаване на ясна рамка за хармонизирани данни за националните отчети, възоснова на които институциите, правителствата и социалните и економически субекти да могат да взимат решения. Сега комисията може да насочи своите усилия към подготовката на приложението на ЕС 2010, като следи наблюдението върху като осъществява наблюдението върху държавите членки. За тази цел е необходимо да има необходимите статистически данни. По този начин комисията ще може да осъществява задълженията си за предоставяне на информация на парламента. Комисията се надява да води плодотворен диалог с Комисията по економически въпроси на парламента. То е задължителен за наличието на висококачествени, прозрачни и достоверни национални отчети и други макроекономически и статистически данни, които са необходими за разработването на политика и те са необходими в крайна сметка и на обществото. Председателят. Благодаря, господин комисар. От името на Комисията по регионално развитие, госпожа Хюбнер за една минута. Благодаря. В продължение на години няма напредък по отношение на националните и регионалните сметки, а бюджета на регионалните власти се е увеличил с повече от една трета. В някои страни средствата, които се разпределят и управляват на регионално ниво, са повече от 50%. Има разминавания в различните региони и ето защо настоящото предложение е изключително важно, за да се подобри ефикасността, както и с цел да се оцени въздействието на различните политики, най-вече във връзка с кохезионната политика. Отчитането на данни във връзка с системата КОФОР – ще даде възможност комисията да осъзнае какви са моделите на изразходване на средства в регионален план и доколко средствата се изразходват ефикасно и какво е тяхното въздействие. Благодаря. Сега преминаваме, преминаваме към изказванията от името на политическите групи. За две минути господин Столоян от името на НП. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Паус за чудесната работа, свършена по този доклад. Ние знаем много добре какви са проблемите с макроекономическите данни, които бяха предадени от някои страни, с неправилни данни за дефицита, за задълженията, и липсващи правила за начина по който се изчисляват пенсиите. Трябват ни прозрачни и точни данни и по-хармонизирани правила. Що се отнася също и до търговията с нашите партньори. трилогът премина през много дълги преговори. Моята политическа група ще подкрепи доклада. Резултатите бяха положителни. Благодаря. Сега за две минути господин Сантес Презедо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка, особено господин Шиклуна, Поздравления е, към всички е, докладчици. Техните предложения са от изключително значение. Много е необходимо да събираме тези данни. Те са целите на економическото управление. Имаме нужда от сравними данни от целия Европейски съюз, възоснова на ясна методология и график. Националните и регионални сметки в Европейски съюз започнаха да се водят през 70-те години. След това беше прият още един регламент през 1997 година. В основата е системата на национални сметки, разработена първоначално от Обединените нации. След това се прие новата система на ОНЕ за национална отчетност, прияти през 2009 година. И още и, и сега нашата методология отразява а, тази система. Новото предложение предвижда по-пълни данни, за като заедно с това се е, зачита е, правото на, поверителност е, на фирмите. Ще се събират и екологични данни, за да можем да прилагаме политиката си за сближаване и както и бюджетната политика. Заедно с това искаме да направим така, че да се разработват устойчиви сметки и оттам и устойчиво развитие на Съюза. Надяваме се докладът да бъде прият. Благодаря, казва председателят от името на либералите, господин Търмоза, минута и половина. Благодаря, господин председател. Този доклад е важен, защото той е един от малкото, в които комисията очита важността на регионите. Комисията трябва да събира повече статистика от регионите, за да получи ясна представа какво се случва в държавите членки. В Испания, например, няма закон за прозрачността. Гражданите няма как да узнаят какво е териториалното разпределение на средствата от страна на централното, централната администрация в Испания. Освен това, не се знае какво става с събраните данъци, които се администрират на централно ниво. Тази липса на прозрачност сега подхранва сентиментите за независимост в Каталония. Ето защо аз подкрепям приложенията към този текст. Там се казва, че трябва да се отчете взаимната зависимост между регионите и е, държавите. Така че ние ще подкрепим този доклад. Благодаря на докладчика Шарам Болс за отличната работа. Сега от името на Зелените за една минута и половина Свен Гиголт. Господин председател, уважаеми колеги, най-напред трябва да кажа, че е хубаво е, да се приемат тези правила за набиране на статистически данни и че ще се вземат предвид стати... економически, екологични и социални критерии. Обаче не бива да премълчим защо е, преговорите се забавиха през последните месеци. Някои представители в съвета не искаха да има прозрачност, особено когато става дума за пенсиите, за държавните рискове, за извънбалансовите рискове, например при публично-частните партньорства. Жалко е, че след като бяха приети правилата в 6 пакета, след като имахме толкова разходи в финансовата криза. Жалко е, че няма готовността при държавите членки да се гарантира прозрачността. Винаги е атрактивно да има инвестиции чрез прикрити риски и рискове и прикрито финансиране. Хубаво е, Жалко е, че точно Германия, която се грижи за ред и прозрачност, жалко е, че Германия този път зае погрешната позиция. Надяваме се, при последните преговори да е, постигнем задължение от страна на държавите членки за повече прозрачност. В края на годината ще се проведат тези преговори с съвета и комисията. А сега за една минута госпожа Форта. Благодаря. Правителствата и обществените органи получават пари от гражданите. Ето защо е нормално гражданите да знаят за какво се изразходват средствата и какво дължи държавата, както, в бала, както балансово, така и извън балансово. Преди две години, когато работих върху 6 пакета, 27-те държави членки постигнаха споразумение да разкрият какво дължат, както балансово, така и извън балансово. Само, че в годината, в която трябва да се, когато идва времето за предоставяне на тези данни, големите държави казват, а вече не искаме малките групи казва, да казват от им, в името на гражданите, които е, осигурява средства, трябва да разкриете информация и така, благодарение на малките е, групи, е, ние е, можем да се борим за прозрачност и не можем да не им благодарим. Благодаря. Сега ораторите от името сега ораторите, които говорят в собствено качество. Госпожа Гал Пелч. Благодаря, благодаря на докладчиците за доклада. И то, защото смятам, че това е важен доклад, доклад, който се занимава с статистиката. Често пъти съм споменавала, че данните, статистическите данни трябва да са сравними и да са коректни, точни и трябва да идват от под сравними източници. Те трябва да могат да се обвързват в системи. Не безразлично на базата на какви статистики се правят анализи, които сравняват различните държави членки. Понякога имаме впечатлението, че изискванията на комисията понякога са преувеличени, но истината е, че е важно да създадем база дан, данни на европейско равнище, но също така е важно и националните бази данни да функционират добре и да са достоверни. Статистическите данни трябва да са с високо качество, да са прозрачни. Така те ще отразяват економическото положение на държавите членки. Гражданите имат право да знаят за съществуването на тези данни. Две трети от инвестициите се правят на регионално равнище. За съжаление, тази система не е, все още не е перфектна, не е завършена. Две-три равнища трябва да се дооформят. По отношение на доклада, смятам, че той е достоверен, той е добър и аз смятам, че ще го подкрепя. Благодаря. Минута и половина, госпожа Тун. Благодаря. Утре ще гласуваме този доклад и е крайно време да го приемем, защото методите на работа бяха приети преди 17 години. Днес обаче европейската економика е съвсем различна. Ние описваме економическото си развитие е, възоснова на стари показатели. Трябва да ги актуализираме. Ето защо системата трябва да се подобри и да стане по-точна. Ако приемем доклада, ще действаме по-прозрачно. Тук става дума най-вече за публичния сектор. Гражданите ще извлекат полза от новите мерки, защото те ще получават надежна информация относно различните региони. Полза ще извлече и централната администрация, защото тя основава своите решения на статистически данни. Трябва да подкрепим създаването на методика това ще помогне за излизане от а, кризата. Кризата често променя нашето виждане за нещата. Надежните данни, статистически данни, ще ни дадат възможност да представим економическата действителност по по-добър начин, защото статистическите данни са свързани с решенията за бъдещето политиката като цяло трябва да е обърната към бъдещето. Затова ние подкрепяме този навременен доклад. Благодаря. Така приключваме списъка с ораторите. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Нямаме много желаящи да се изкажат, само двама колеги. За сега една минута за всеки от вас. Първо Ана Заборска. Благодаря, господин председател, господин комисар. Е, много често посочвам факта, че връзката с БВП е, не, не отразява в достатъчна степен състоянието на нещата. услугите и които се произвеждат в домакинството са, са значителен дял от економиката. Европейската тенденция е към повишаване на заетостта на жените. Това води и до повишаване на БВП в страни като Швеция. Ако обаче намалим броя на часовете, в, през които държавите, които жените се гледат, се грижат за децата си, ние е, разрушаваме баланса. Благодаря, Ана. Господин Пашка има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Разумно представяне на данните за усилията на държавите членки е предварително условие за формулиране на економическата политика. Национални и регионалните сметки трябва да допринесат и ще допринесат за по-добра прозрачност на оценката на економическото изпълнение. Оценка и анализ на економическото положение трябва да е реалистично и за тази цел държавите членки трябва да предоставят сравними и точни данни, събрани по унифициран начин мисля, че е важно да подкрепим изискването в доклада за схема за събиране на данни. Данни, които са сравними, точни и прозрачни. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Давам думата на комисар Поточник. Благодаря, господин председател. Само няколко обяснения от моя страна, тъй като госпожа Болс спомена разходите за непредвидени случаи или така наречените непредвидени пасиви. В тази връзка има доклад на Евростат. То беше представен и на Комисията по економически въпроси. Тя даде своята подкрепа. По отношение на публично-частните партньорства, трябва да кажа, че ще има данни за различните тримесечия и години. По отношение на данните за пенсиите, те ще станат задължителни от 2015 година и накрая трябва да кажа, че Комисията е готова да представи доклад пред комисията ЕКОН при поискване. Казахте, че това е досие, което не е особено интересно. Аз самия в продължение на години съм работил в управителния съвет на Националната статистическа служба на Словения и съм доктор по статистика трябва да кажа, че не може да се вземат важни решения без статистическа база и без дебати за методологията. Европейската система на сметките ЕС е нещо като Библия в тази връзка и мисля, че преминаването от варианта на ЕС от 95-та към варианта, който е съвременен, е нещо много добро. Така Използваме опита, но и отчитаме новите реалности, така че нещата не са особено интересни, но без е, тази сухота няма как е, да се основат, е, да стъпат на солидна основа бъдещите политически решения. Благодаря и очаквам с нетърпение сътрудничеството с е, парламента за бъдеще. Благодаря, господин комисар. Приключваме с изказване на докладчика госпожа Болс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за участието на комисията. Много съжалявам, че не ви харесва точка от преембила 16, но економическите въпроси са особени, често ни го казват и Европейската централна банка е важен потребител на тази статистическа информация. Тя е необходима за паричните операции. И в този случай ние дадахме възможност е, ЕЦБ да има право на консултация. Ето защо според нас това е разширение на това право. Вики Форд е, и Свен Голд се спряха на обществените пасиви. Освен акцента върху задължителното предоставяне на данни, ние включихме и предпазни клаузи, в това число на комиси... комисията има отговорност да ни предоставя информация за обществено-частни партньорства и други пасиви, които са в основата на нещата. Също така ви натоварваме с разработване на друг доклад ще следим внимателно тенденциите и ви благодаря за актуалната информация. Вие казахте също така, че можем да очакваме ЕСА да се прилага през следващите 15 години. Парламентът трябва да участва активно в насърчаването на прозрачността в, държавни, в публичния сектор. Ние вече работим по следващото статистическо досие, а именно функционирането на, функцион... на статистическата рамка и регламент 223, както е известна. За съжаление, информацията, която получавам към момента е, че държави държавите членки нямат желание дори да говорят за засилване на прозрачността, като публикуват на уебсайта си дали са приели ангажимент към а, доверие в статистическата дейност, статистическата информация. Това е тревожно. Що се отнася до ЕСА 2010, аз благодаря на колегите и ви призовавам да гласувате е, доклада на първо четене. Благодаря. Председателят, е, благодаря ви, госпожо Болс. С това дебатът е, приключва. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа на обяд. Следващата точка в дневния ни ред – тази вечер е доклада на ОСА Уестлунд, защита на общественото здраве.